Този доклад също е свързан с риболова. Става дума за аспектите в рамките на Международното споразумение за морско биологично разнообразие. Благодаря. Искам да благодаря най-вече на колегите от комисията ни, както и на докладчиците в сянка за добрата работа, доброто сътрудничество. Смятам, че този доклад изпраща много ясно послание на подкрепа към Европейската комисия и също ни показва кои са приоритетите на нашата комисия по преговорите за международните е, споразумения. 64% от е, планет световните води и океани са извън а, конвенцията УМКЛОС на ОНЕ. И ако искаме да имаме устойчиво експлуатиране на ресурсите, т.е. трябва да помислим как да включим тези ресурси тези води в конвенцията, защото по-голямата част от ресурсите не попадат в нея. Нещата се променят, економиката се диверсифицира, ресурси от храна се увеличиха драстично и тази конвенция трябва да бъде променена. Надяваме се за близко бъдеще да има промени, които да не направят по-близка до настоящата реалност. И що се отнася до споразуменията, най-важните такива, които искаме да обявим, са тези за рибните запаси UNFSA, което е подписано през 95-та. То говори за ресурсите, които са извън националните морски законодателства. Също трябва, може би, да дискутираме някои други факти, но нашата комисия препоръчва да подкрепим, да запазим разпоредбите на тези споразумения в бъдещите правни инструменти, каквито и да са те. През 2004 година Общото събрание на ООН започна да се изградят първите стъпки, да се направят първите стъпки за преговаряне на, на конвенцията. И през юни 2015 Общото събрание на ООН е, реши да започне преговорите в рамките на един първоначален комитет. Той продължава да работи тази година и ще има първи доклад, издаден следващата година. Целта е да се представят основните преговори по развитието на международните правни инструменти, които да засягат конвенцията и които да покриват непокритите до сега зони. Искам също да подчертая важната роля на Европейската комисия. Тя беше един от инициаторите на това усилие, в, по-специално в рамките на работната група. Също има и държави, които а, искат някои от дейностите да бъдат изключени. А, това са дейности, които са извън националните и разпоредби, особено риболов, да бъдат изключени. Това е трудно за нас, защото ние не сме съгласни с подобно изключване. Да се изключи риболова а, е неприемливо. За нас риболова е приоритет за този инструмент. И не трябва да има преговаряне наново на конвенциите за рибните запаси от 95-та. Напротив, трябва да сме сигурни, че това ще бъде включено в международната правна рамка и трябва да се увеличи и значимостта на международните организации за управление на риболова и като цяло дейностите са много добри. Това са регионалните организации, които вършат много добра работа и трябва да направим всичко възможно, за да насърчаваме държавите да участват в това споразумение. Относно защитените морски зони, трябва да има добра координация и сътрудничество между всички е, заинтересовани страни и да е, всички да се посветят на опазването на тази околна среда. Надяваме се този нов финансов инструмент да а, включи подобни указания. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин Мадо. Благодаря. Госпожо председател, първо поздравление на докладчика за този доклад. В момента дискутираме и обсъждаме новите инструменти Нямаме нужда от повече регламентация, защото имаме вече достатъчно закони. Това, което е важно е, е заинтересованите страни да ги спазват. Няма нужда да пишем нови. В международен план по-добре е да запазим това, което вече имаме. Тук не успяваме да наложим достатъчно правилата, с които разполагаме. Има много нации, които също трябва да поемат своите отговорности при управлението на рибните ресурси. Трябва да подсилим сътрудничеството между национални и международни организации, както и регионални такива, за да можем да управляваме адекватно световния риболов. Благодаря. Господин Рао Сантос. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, поздравления за докладчика. Да, крайбрежният е, риболов е изключително важен за хората, които живеят в тези е, области. И затова трябва да подходим много премерено и е, със съответните правни е, средства. Става дума за това да посочим економическото значение, така както го направи ФАО. Да обърнем внимание на е, многообразието, и на всичко това, което ни тревожи по отношение на екосистемите. Трябва да създадем една много всеобхватна мрежа за защита на морската среда и запазване на ресурсите. Господин Мариес е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчика госпожа Николай за този доклад, който отчита всички онези проблеми, които ни тревожат. Общото събрание на ОНЕ взе решение за въвеждане на задължителен правен инструмент за защита на биологичното разнообразие. Този инструмент естествено се отнася и до рибарството и до пазара на Европейския съюз и би трябвало да доведе до повече устойчивост. Този инструмент ще трябва да се прилага и използва от всички държави, не само в рамките на Европейския съюз, а всички онези, които са се присъединили към конвенцията на ОНЕ трябва много сериозно да се отчете е, всичко това, което е необходимо да се направи за рибарството и запазването на запасите. Най-вече в моята родина, Гърция, също трябва да се обърне внимание на това. И сега давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Запазването на биологичното разнообразие в международни води трябва да стане чрез сътрудничество и е, консултация. Определените нации са е, най-удачния форум за, е, за обсъждане и организиране на координацията, която е необходима за е, устойчивото развитие и опазване на биологичното разнообразие. Конвенцията за морско право е адекватният инструмент за постигане на тези цели. Мерките обаче трябва да почиват върху научни изследвания и много е, широк и задълбочена оценка на въздействието. Европейският съюз не винаги, не винаги е играл е, необходимата роля в оформянето на международните инструменти и много често ние не можем да наложим нашите норми в останалата част на света. Ето, за това трябва да се направи нещо. Господин Полчак. Да, благодаря, госпожо председател. Ще подкрепя всички инициативи, които ще доведат е, до желания ефект, е, за който говорим е, по тази тема. Устойчиво развитие на морската среда, на риболова, на биологичното разнообразие в морска среда. И също времено трябва съвсем ясно да посочим, че ние в Европейския съюз имаме проблеми. Най-вече е, с е, действия, които водят е, до намаляване на биологичното разнообразие. Е, твърде е, висока степен на урбанизация в крайбрежните зони. Твърде много хора населяват е, тези области, а освен това и мощностите в рамките на рибарството поставят под въпрос оцеляването на запасите и естествено замърсяването на водите чрез някои съдове, чрез флотата. Да, поздравявам докладчика още веднъж. Никола Капуто е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Може би малко сме закъсняли, но мисля, че е крайно време да се при конвенцията на ООН за международните води, тъй като сме свидетели на все повече и повече неправомерни действия в тези региони. За това е необходим един международен обвързващ инструмент, но в новият, новото споразумение трябва да се запише и риболова, както и да се определят какви санкции ще бъдат налагани при нанасяне на щети и на морското пространство и какви ще бъдат отговорностите на всеки. Е, необходимо е това споразумение да стъпи на научни изследвания и а, да а, се направи едно а, задълбочена оценка на въздействието. Да, ще дам думата и на господин за една минута. Имаме време. Благодаря ви, госпожо председател. Този, тези парламентарни разисквания обхващат различни аспекти и бихме могли да приведем и други аргументи. Налагането на международното споразумение е нещо чудесно, но ние имаме много закони, много е, споразумения. 70% от е, използваните в Европа рибни продукти всъщност са внос, а ние бихме могли да не внасяме чак толкова много от Китай, от Южна Азия, от Русия, от Канада и така нататък. Всичко това се контролира, всичко това се проверява за устойчивост на рибарството, на риболова. Е, нуждаем се обаче от един европейски е, еко етикет, от едно еко значение е, тук в Европейския съюз. Само така ще запазим и нашите рибни продукти и това е честния подход към рибарството в Европа. А сега давам думата на комисаря Вела. You, uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Нека първо да приветствам този доклад по риболовните аспекти и международните споразумения за Международната конвенция за а, законите на морето. Идеята е наистина да осигурим устойчиви ресурси. Радвам се да кажа, че докладът се средоточава най-вече на постепенният развой на нещата и международните елементи, които са се случили през изминалите 30 години. Като насърчаваме а, това споразумение още от първото заседание на работната група, ние работим в тази насока. Доклада на госпожа Николай, на която благодаря, е много навременен и а, помага за откриване, на, за начало на преговорите. И този международен инструмент започна да се разглежда през изминалите две седмици. Ще има второ заседание по темата на края на август, между 26 август и 12 септември. Докладът показва ясно, че новите правни инструменти трябва да включват генетични морски ресурси, споделяне на ползите от тях, управление на различните области, включително и за защитените морски зони, оценка на въздействието върху околната среда, изграждане на капацитет при прехвърляне на морски технологии. Една от основните цели на този доклад, на това споразумение е да се установи а, механизъм, който да позволи управление на защитените морски зони. Това ще изпълни целите на всички международни области, по, а, набелязани по конференцията за устойчиво развитие, а именно, че 10% от всичките ни ресурси трябва да са защитени така до 2020. Европейският съюз иска също да има разпоредби в УНКЛОС и по различните операции за опазване на околната среда. Това е необходимо, за да се спрат или да се замразят всички дейности, които имат отрицателен ефект върху а, морските ресурси. Например, риболов те трябва всичките да бъдат покрити от новото споразумение. Обаче, без да се подкопават съществуващите международни закони и органи. Това споразумение трябва да постигне и едни разпоредби за защита на биоразнообразието, както и защита на рибните ресурси. Съгласни сме с доклада, че трябва да продължим в същия дух и че не трябва да променяме законите, а просто да ги приложим по-добре на практика. Едновременно с това ние подкрепяме работата на регионалните организации за управление на риболова, и смятаме, че тези организации могат да бъдат още по-ефикасни в резултатите си и да управляват по-добре далеко миграционните рибни а, запаси. И само така можем да защитим по-доброто морско разнообразие и то в рамка за на международните ни ангажименти. Подкрепяме също и ще продължим все така работата на международните организации, на регионалните такива за управление на ресурсите. Трябва да имаме баланс между опазване и устойчиво управление така както сме правили с последните реформи по политиката на риболова. Не трябва също да позволяваме преговорите да а, променят равновесието на а, правата и задължението. И задълженията. Трябва това да бъде правната ни рамка за всички човешки дейности в океана. Искам също в заключение да ви благодаря за подкрепата в борбата срещу ННН риболова. Това е един от основните приоритети и ние ще продължим да работим съвместно с международните ни партньори, за да се борим с това тежко престъпление спрямо околната среда и социалните и економически елементи. Благодаря на комисаря Вела. Прекратяваме дебата по тази тема. А сега следващата точка.